Е, че Испания изпрати военен кораб в Гибралтар. Оратор е прекъснат. Председателя, това не е процедурен въпрос. Нека да преминем към гласуването. И сега, предложение за резолюция. Е НП, социалистите, АЛДЕ, ЕКАРА, Зелените, Обединената левица и Комисията по конституционни въпроси. Параграф 16, изменение 18. Поименно гласуване, начало на гласуването. Il voto. Край на гласуването. Това изменение се отхвърля. Първоначален текст, поименно гласуване, начало на гласуването. Il voto è chiuso. Край на гласуването. Текста се приема. Параграф 7, първоначален текст. За, против, въздържали се. Приема се. Параграф 9, изменение 3. За, против, въздържали се. Отхвърля се. Първоначалният текст, разделно гласуване, първата част. За, против, въздържали се, приема се. Втората част, по именно гласуване, начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Параграф 11, първоначалният текст, две части, първата част за, против, въздържали се, приема се. Втората част, по именно гласуване, начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Изменение 13 по именно гласуване, начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 14 по именно гласуване, начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. Параграф 12, изменение 4. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. След параграф 13, изменение 16, поименно гласуване, начало на гласуването. Вото е кюза. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 17, поименно гласуване, начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. Параграф 17, първоначален текст, разделно гласуване, първата част за, против, въздържали се. Приема се. Втората част, поименно гласуване, начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. След параграф 18, изменение 8, поименно гласуване, начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 12. Поименно гласуване. Начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. Първоначалният текст по именно гласуване, начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. След параграф 20, изменение 20, поименно гласуване, начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 11, поименно гласуване, начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 10. Поименно гласуване. Начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. След параграф 21 изменение 9 по именно гласуване, начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. Първоначален текст, параграф 23 за, против, въздържали се. Приема се. Параграф 24, първоначален текст, разделно гласуване, първата част за, против, въздържали се. Приема се втората част за, против, въздържали се. Приема се. Параграф 25, първоначален текст, разделно гласуване, първата част по именно гласуване, начало на гласуването. Край на гласуването. Текста се приема. Втората част за, против, въздържали се. Приема се. Параграф 27, първоначален текст по именно гласуване, начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Параграф 28, първоначален текст, разделно гласуване, първата част за, против, въздържали се, приема се. Втората част по именно гласуване, начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Параграф 31, първоначален текст на две части. Първата част за, против, въздържали се. Приема се. Втората част по именно гласуване, начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Параграф 32, първоначален текст, първата част за, против, въздържали се. Приема се втората част за, против, въздържали се. Приема се. След параграф 35, изменение 15, поименно гласуване, начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 19 по именно гласуване. Начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. Прембилна точка Б. Първоначален текст. Първата част за. Против. Въздържали се. Приема се. Втората част за. Против. Въздържали се. Приема се преамбилна точка и първоначален текст, разделно гласуване, първата част, поименно гласуване, начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се втората част, поименно гласуване, начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се третата част за, против, въздържали се. Приема се. Прембилна точка М. Първоначален текст. Разделно гласуване. Първата част за. Против. Въздържали се. Приема се. Втората част за. Против. Въздържали се. Приема се. Прембилна точка Н. Изменение първо плюс пето по именно гласуване. Начало на гласуването.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 цялостната резолюция по именно гласуване, начало на гласуването. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Проект на съвместна резолюция се приема 516 гласа за, 133. 133 гласа против, 50 въздържали се.